Председателят. Продължаваме заседанието. Искам да ви информирам, че докладите Лавия за коригиращия бюджет номер 1 от 2011 година за разходите във връзка с присъединяването на Харватия към Европейския съюз и Бьоге за изменение на междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 година за бюджетната дисциплина с цел отчитане на потребността от разходи във връзка с присъединяването на Харватия трябва да бъдат снети от дневния ред. В понеделник на 10 юни тази година председателят на Европейския парламент подробно разясни положението, тъй като съветът не бе в състояние своевременно да предостави на парламента становището си. Парламентът тази седмица не може да вземе отношение по това важно решение. Преминаваме към гласуването Започваме да гласуваме съгласно простената процедура по член 138 на правилника за дейността ни. Гласуваме по споразумението на господин Дейвид Мартин, временно споразумение за економическо партньорство между ЕО и Централна Африка. Кой е за? Против?